Имате думата. Много благодаря, господин председател. Много благодаря, дами и господа евродепутати. Благодаря ви за участието в това изслушване. Благодарен съм ви за зададените ми въпроси. За всички, без изключение. Опитах се да отговоря на тези въпроси, възможно най-добре. Мога да ви гарантирам Единственото, което мога да ви гарантирам е, че съм пълен с ентусиазъм и добра воля. Добра воля и желание да работя по поръченията, получени от новоизбраният президент Юнкер. Аз вярвам в това, че Европейският съюз може един ден да се превърне в световен лидер. Вярвам, че можем да се превърнем в лидер на възобновимата енергия, да постигнем споразумения, които да не ни принуждава да изнасяме производството си вън в трети държави, а да развиваме промишлеността си тук. Вярвам твърдо, че ние, европейците, можем да построим свързани енергийни преносни мрежи и прозрачен енергиен пазар. Това ще бъде работата, която смятам да извърша от първия, да започна от първия си ден на поста. Ще работя заедно и с другите комисари, за да можем да координираме усилията си. Но най-важното, уважаеми дами и господа евродепутати, бих искал и се надявам да е, разчитам на подкрепа от ваша страна. Аз самият ще съм на ваше разположение във всеки един момент. 13 години съм заемал място като парламентарист и съм и изисквал отчетност от комисари, когато съм бил парламентарист. Сега е мой ред да върна жеста. Винаги ще бъда на лице, когато има нужда от мен. Искам да съм прозрачен и ще бъда такъв. Поемам ангажимента за извършване на оценка за въздействието на всички предложения, които получа от социална, от економическа и от екологична гледна точка. Искам допитването до общественото мнение да бъде нормална, рутинна практика. Общоприета такава. Искам и парламентът да бъде участник в тези оценки, още от самото начало на тяхната поръчка. Само по този начин ще можем да вървим заедно ръка за ръка по постигане на тези предизвикателства, пред които сме изправени. Предизвикателства сериозни, драматични дори. Трябва да говорим единогласно, трябва да преговаряме единогласно на всички международни форуми, на които купуваме или продаваме енергия. Трябва да докажем на света, че 28 държави членки са много повече от сбор на 28 елемента. Надявам се, че т.е. сигурен съм, че европейските служители имат огромен потенциал и именно този потенциал трябва да бъде използван. Някой от тях за момента се колебая дали е добре, дали е правилно взетото решение за сливане на тези два огромни ресора, но аз смятам, че когато слеем интелектуалният потенциал на служителите от тези два ресора до момента съществуващи по-отделно, то тогава ще стигнем до разрешението на въпросите бъдещите поколения заслужават околна среда в добро състояние, запазена околна среда. Няма защо да бъдат излагани на рисковете, на които ние сме изложени в момента. Освен това, безработните искат от нас работни места, действаща економика, екологична, екологично законодателство, което способства това развитие и развитието, към което се стремим, разбира се, че няма да бъде лесно постижимо, но това е постижение, за което аз искам да работя, на което да се посветя заедно с всички останали. Ако вие решите да ми гласувате доверие, аз съм на ваше разположение. Благодаря на всички за участието в моето изслушване. На всички. Благодаря. Uh, much, Благодаря, господин кандидат комисар. Ние сме точно на време, драги колеги, но имам някои съобщения за вас. Ще ги чуете от колегата Лавия, специално за колегите от Енви. Благодаря. Аз също благодаря на всички колеги, които присъстваха и зададоха въпроси. Благодаря и на кандидат-комисаря. Имам следните съобщения за вас. Координаторите от комисията НБ ще се срещнат от 10 до 11 и половина утре и от 11 и половина до 12 и половина ще се срещнем с координаторите от Комисията по промишленост. Ще говорим за оценката на днешното изслушване. Благодаря ви. Благодаря. Значи това е за координаторите. Следващото изслушване е един и половина утре. Благодаря ви. Благодаря и на нашите зрители по интернет. Благодаря ви за вашето присъствие и внимание. Довиждане.